Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Колеги, нека да започнем отново работа. Извинете ме, че пристигам малко по-късно. Талисът не пристигна на време. Благодаря на господин Савана, че ме е, замести и е, проведе първата част от нашето заседание. Започваме работа. Ние сме напълно наясно с драмата, която се случва в момента в Португалия. Така страдаме с нашия колега и приятел Фернандес. Заповядайте. Благодаря. По време на уикенда се случи сериозна трагедия в Португалия. Има къщи изгорени, 64 души е, с вече смъртните случаи. Всичко е, това се случва заради пожар, пожар причинен от засушаването, което се е разгоряло много бързо. Благодаря на всички, които изказаха съчувствие. Изключително сме удовлетворени от бързата реакция на комисията и с това, че задейства и механизмът за реакция в, по време на природни бедствия. Когато се прави е, подобна заявка за Европейския фонд за солидарност, е много важно комисията да действа бързо и парламентът да взима бързо решение. Естествено, това се съпътства и с е, изказване на солидарност, на съчувствие с е, семействата на жертвите и на всички, които е, носят последици от случващото се. Но също така трябва да сме наясно, че е необходимо да има и действия по превенция, да има европейска специална корпус за гражданска защита, който е, да реагира в е, подобни е, спешни природни обстоятелства. Може би е добре да помислим за някакво подобно действие. Да, благодаря. Нека да предам от името на всички колеги и съчувствие за семействата на жертвите съчувствие и на Португалия. Европа е едно голямо семейство и в един толкова драматичен момент ние трябва да поемем е, всички е, бремето и да покажем е, с твърдост нашата солидарност. Продължаваме с работата си, колеги. По предложението за регламент за удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции FC2. Дискусиите се е, провеждат под егидата на две комисии, кон и бюджети – След това, след гласуването ще има период е, на тристранни срещи. Благодаря на господин е, Савана, че е, от името на Комисията по бюджети председателстваше тези тристранни срещи. И е, нека да чуем Хосе Мануел Фернандес, докъде сме стигнали в тези срещи и какво сме постигнали. Благодаря, господин председател, благодаря за работата на всички колеги, които работиха по тази тема. Благодаря и на председателят и на заместник председателят, които, които участваха в триалога. Благодаря и на докладчика, на всички докладчици в Сянка и на политическите ни е, съветници, които работиха. Ние е, застанахме с едно много един е, мнение, позиция и е, така припомням, че влязохме в триалог на 31 май, когато гласувахме, е, е гласувахме на 15 май. До момента сме провели три тристранни срещи и една четвърта ще се проведе утре. Засегнахме много теми и е, се надявам, че те ще бъдат в, е, покрити от е, мандата за финализиране на техническите параметри, за да можем да е, удължим е, гаранцията след е, е и е, решението за управителния е, съвет. Става дума за една сума от 9 милиарда евро. Става дума за вноската от бюджета на Европейския съюз за гаранции, за да могат да се изготвят проекти по ЕФСИ за постигане на целите на КОП-21 разчета за дейностите на ЕФСИ е, по тези теми е трябва да бъде предмет на мандат. Таблицата с индикаторите трябва да бъде оценена а при разглеждането на регламента включва теми, които сме предложили и съвсем скоро ще бъдат приключени. Ще постигнем съгласие за допълняемостта, особено с изискването да се отчитат реалностите в отделните региони, особено в най-слабо развитите такива. Друга тема е достъпа до гаранция и възможностите да се работи по-енергично от националните банки за развитие. Там има напредък. И още три момента, които са доста деликатни и според мен е по-трудни. Един а, такъв момент е финансирането. Припомням, 150 милиона предлага комисията а, за марш. Съветът по време на преговорите за ЕФСИ се произнесе, че трябва да се направи преразпределение – ние лично е, отбелязахме резерва, сложихме една звездичка в смисъл, че всички споразумения не е, отнемат възможността на бюджетния орган е, да проведе преговори по тази тема. Комисията предлага да вземе 5 е, милиона от инструмента за свързване на Европа. Това е една много важна за Европейския съюз програма и мисля, че тук вече трябва да кажем направо баст. Стига независимо от споразумението, което постигнахме за ЕФСИ, вече взехме част от парите за гаранцията от механизма за свързане на, Европа и се бяхме договорили, че повече от механизма за свързане на Европа пари няма да се взимат. И после за FC2 е, те искат да вземат 150 милиона. Или 500 милиона, извинете. Така че трябва да си е, спазваме е, ангажиментите, да си спазваме е, думата, даже то не става дума само за казана дума, имахме споразумение за ЕФСИ. Та, тези 500 милиона за марш има възможност да се намерят. Значи, когато искаме от 315 милиарда да минеме към, на 500 милиарда, а, за да подкрепим над 420 хиляди предприятия, и сега изведнъж за 500 а, милиона не може, а пък може да минем от 315 милиарда на 500 милиарда. Така че трябва да е ясно кое е важно и кое не е важно. Не може а, сега 500 милиона разделение на 28 да а, спрат а, възможността за инвестиции за 500 милиарда. Още един въпрос остава отворен за управлението. Парламента иска да има един представител в управителния съвет и да се вземат решения с мнозинство от 4 пети. Още един неприключен въпрос, макар че имаме напредък въпроса за неоказващите създействие е, юрисдикции за избягване на плащане на данъци. Е, бихме искали Европейската инвестиционна банка да се ангажира да не влиза в е, контакти и дейности с органи от подобни страни но и да търсиме и допълнителни мерки в такъв смисъл. Мисля, че ще е много важно да приключиме с темата още при настоящето председателство. От страна на парламента ще бъде напълно възможно да направим това и ние го искаме от страна на съвета, независимо от е, така, това, което виждаме, председателството прави усилия, но не съм убеден, че ще можем да получим мандат и споразумение по тези теми, които са толкова важни за нас. От самото начало ние имахме единна позиция, знаем какво искаме, винаги сме на разположение да провеждаме преговори. Определено постигнахме напредък. Благодаря на Малтийското председателство за всички е, усилия и за сериозния напредък, който успяхме да постигнем. Надявам се, че е, въпроса с е, финансирането и управлението и свързано с не сътрудничещите юрисдикции, ще постигне също добро споразумение. Ако не успеем при настоящото председателство, ще продължим. Но считам, че съветът в края на кращата има същия интерес, както и ние, да има инвестиции в Европейския съюз, защото така се създават и работни места и се повишава способността на Европейския съюз. Това е важно за всички 28 страни членки. Затова подчертавам 420 хиляди предприятия са се възползвали 80 хиляди, извинете, предприятия са се възползвали вече от тази възможност. Така че механизма действа. Ние искаме просто да го подобрим и да а, изчистиме а, това, което в момента а, липсва. Надявам се да работиме с добра воля с съвета. Благодаря на колегата Фернандеш за уточненията. Има все още три проблема в отношенията с съвета. По финансирането, вие без съмнение знаете, че за да стигнем до гарантирано финансиране в отбраната 500 милиона, ние трябва да вземем от механизма за свързване на Европа. Аз предвиждам много трудни разисквания. Кой желая да се изкаже? Porque, eh, que... Господин председател, съвсем накратко, позицията на Хосе Мануел и на Удо Булман, който представлява парламента, има ясно възложен мандат – е съвсем очевидна. Те следват мандата възложен от парламента. Комисията до голяма степен улесни нашата работа с нейните предложения и компромиси. До голяма степен те отговарят на мнението на парламента, но пак се стига до въпроса за самото финансиране и тук вече ни се затваря вратата на съвета. Ще трябва да се помисли за преразглеждане на МФР и за глътка свеж въздух. Може би преговорите трябва да се водят по различен начин, Хосе Мануел – е прав, става дума за 500 милиона, но това не е кой знае колко голяма сума. След като плана за инвестиции на Юнкер се оказва толкова успешен, ние вярваме, че е успешен, следователно искаме да продължи. Затова трябва да се финансира, но какво става с механизма за свързване на Европа? Като чили ние създадохме тази програма само за да финансираме други програми. Ние вече взехме от нея за ЕФСИ, е, за отбраната и сега отново искаме да взимаме. Да не говорим, че самата програма няма достатъчно пари за цялата инфраструктура по транспорта в Европейския съюз. Какво правим? Взимаме пари от една програма, за да финансираме друга. Не, да се надяваме, че при разглеждането на МФР ще бъде тази свежа глътка въздух. Кой друг иска да се изкаже? Нилс? Uh, Благодаря, господин председател. Хосе Мануел направи много добър преглед на ситуацията, така че няма много какво да добавя, но нека изтъкна нещо. Когато започнахме с FC1, осъзнахме колко е важен фондът от стратегическа гледна точка. Затова и заделихме средства от бюджета. Сега всички твърдят, че програмата е изключително добра, но държавите членки не желаят да внесат своя дял. Очудващо е колко тесногради могат да са държавите членки. Ако те не внесат своя дял, то мисля, че трябва да преустановим дейността на фонда. Е, е е- Господин председател, Съвета току-що е приел при разглеждането, сега ми казват. Добре, може би тук трябва да отчетем ролята на британското правителство, което все още може да взима решения не само за Брекзит, но и да даде съгласието си за преразглеждане междино на МФР. Всъщност италианците и британците са се въздържали. Да, все още има членове, които не са дали пълното си съгласие. Няколко думи за несъдействащите юрисдикции, независимо дали това са черни дубки или данъчни убежища, мисля, че тук трябва да сме изключително твърди. Няма съмнение, че съветът и Малтийското председателство ще проявят решимост в битката с данъчните обежища. Трябва да се борим и срещу укриването на данъци. Необходимо е и общественото мнение да бъде информирано да се провеждат обществено открити заседания. Напълно съм съгласен. Надявам се и съвета да ви чува по тази тема, а и по останалите теми. Както казах, парламентът е абсолютно единен. Благодаря за отличното сътрудничество с другия съдокладчик, колегата Булман. Искам да благодаря и за конструктивното и продуктивно отношение на Европейската комисия, която се опитва да намери решение и прави добри предложения, както и предлага добри компромиси. Но, както винаги, отношението на съвета е предвидимо. Добре, да се надяваме, че ще приключим тези тристранни разговори без голямо закъснение. Все още има възможност за кредити по FC1, но това не трябва да забавя FC2. Сега нека да прекусим Средиземноморието и, и да се окаже мислено в Туни. Ще чуем доклада на колегата Гардия Бал за командировката в Тунис 21 до 25 май. Благодаря, ще се опитам да обобщя тези три дни, които прекарахме в Тунис. Много бяха интензивни. Излизахме в 7 сутринта и се прибирахме в 12 в полунощ, без нито минута да си поемем въздух. Но така са мисиите. Ние не искаме да губим време, а гледаме максимално да се възползваме от възможността да разговаряме с хората, с правителството, с различни издружения, да видим и проектите, които се финансират чрез европейския бюджет. Ние бяхме шестима от депутати от парламента. Искахме да видим проектите, финансирани чрез инструмента за съседство и улеснителния инструмент. Да видим и какъв ще е бъдещия план за външни инвестиции. Европейския съюз между 2011 и 2017 година е предоставил 1 милиард. Това отговаря на политиките за реформи и разговорите с тунезийското правителство. Сумата ще бъде увеличена с 300 милиона годишно. Имаме освен това и макрофинансовата помощ. Както виждате, това са наистина доста съществени суми за Тунис. В а, разговорите, които водихме за Европейския фонд за устойчиво развитие, това си пролича, защото Тунис наистина разчита на тези средства – Прояви се специален интерес към борбата с измененията на климата, както и по енергийните теми, защото това са области, в които Тунис има нужда от инвестиции. По време на цялото посещение ние бяхме придружени от колеги от делегацията на Европейския съюз, които предварително ни информираха много подробно – трябва да кажа, че ръководителят на тази делегация там работи прекрасно. Делегацията познава какво се случва на място и наистина се работи с различните финансови институции, НПО, гражданските организации – самото седалище на тази делегация се използва за срещи на всякакви такива сдружения, предприятия. Наистина можем да кажем, че този Европейски център там е изключително активен. Те подготвиха и работата на нашия екип изключително подробно. Проведохме 10 срещи. Срещнахме се с председателя на Народното събрание, председателя на Комисията по бюджет. Разговаряхме конкретно за административната реформа, чиято цел е борба с корупцията и доброто управление. Разговаряхме и с министъра по развитието както и с министрите на финансите. Казвам министри, защото беше направена междувременно смяна в правителството, докато ние бяхме там. Те чаха и общински избори, тъй като страната се децентрализира. Говорихме и с Националния квартет за диалог – В него се обединяват е, работодатели, работници. Създаден е 2015 година. Говорихме и с представители на гражданското общество. Много бяхме впечатлени от дебатите, е, защото това гражданско общество контролира правителството, но също така и му помага. Там присъстват и различни международни организации. Говорихме за работата с ЕИБ и други от тях. Иначе финансираните проекти са много различни от Център за задържане на престъпници, финансиран с европейски средства, до съвсем различни проекти – Разбира се, в Тунис ние помагаме не само економически, ние помагаме и на прехода, така че този център за задържане е свързан с реформата на политиката за затворите в тази страна. По този начин се вижда двойната роля на Европейския съюз. Нещо друго, което разгледахме е как се работи в две от общините за осигуряване на основните услуги, училище, водоснабдяване, Създадени са и много малки семейни предприятия, които пак се финансират чрез европейски средства. Като тук се използва и нареченото смесване, използват се от една страна субсидии, от друга страна средства като тези на КФW. в източната част на Тунис също се работи, защото там преди зоната е била абсолютно недостъпна, докато сега се използва като проект за местно развитие. Едно от списанията, не помна дали People или Times, определя един от проектите там като третия най-добър в света. Ние имахме късмет, защото същия ден в понеделник в Тунис пристигна и големия кораб – Сани Юсто, ние разговаряхме с екипажа, говорихме за мисията, всъщност ролята на този кораб е да се наблюдава цялото крайбрежие, включително и Либия, за да се предотвратява трафика на хора и оръжие. На кораба имаше и португалски екипажи, които също предоставят информация възоснова на това, което са казали вече задържаните трафиканти. Накрая, много положително впечатление. Тази страна е вече в тригодишен преход. Има голям напредък, има и още много работа, която предстои. Казах, че се подготвят и местни избори. Е, важно е да се работи за участието на жените, те да се превърнат в предприемачи. Правителството се ангажира да насърчи тяхното участие и това е много важно. Мисля, че участието на жените ще даде на страната и много по-голяма стабилност. Освен това, трябва да се ангажират повече и младите хора, които така или иначе са много активни – но до някъде трябва да кажа, че при младите има и някои проблеми, защото те искат промените да станат много по-бързо и вече се питат дали си е струвало изобщо да се случва тази революция. Да не говорим, че междувременно се случиха терористичните атентати, приходите от туризма спаднаха, Економическата ситуация е доста трудна, дефицитът е огромен. Така че економически има проблеми. Затова и младите тунизийци са притеснени. Те казват, добре, ние се борихме за свобода, но искаме да имаме и бъдеще. Така че има някои колебания сега. Те са тревожни, ние обяснихме, че трябва да проявят търпение, че не бива а, да се излага на опасност резултата от този дълъг процес, който продължава вече 3 години и ще продължи. Говорихме и за корупцията в Тунис. Корумпираните са познати на всички. Всъщност, докато бяхме там, паднаха няколко глави във връзка с различни корупционни скандали. Няма да се простирам по-нашироко. Не може. Но, както казах, диалогът е много важен, финансирането на проектите. Просто е невероятно какво се случва в тази страна, защото тунезийците не могат да станат член на Европейския съюз, но това, което се случва там, се води от инструкциите на Европейския съюз. Те гледат на Европейския съюз като някаква рамка, която задава добрите правила и ние трябва да им помагаме. Високо оценяваме техните усилия Европейския съюз има ясна стратегия, не само по отношение на инвестициите, но именно и по отношение на тази помощ през цялото време, помощ за Тунис, докато се извършват промените. Много са полезни такива мисии, защото тук взимаме решенията, но там виждаме какво се случва на място. Благодаря за този отчет. Благодаря, че споделихте вашите сентименти и това, че имате толкова положително мнение за сътрудничеството е, между Европейския съюз и Тунис. Хосе Мануел Фернандес и Инес е, бяха с вас. Е, не знам, те искат ли нещо допълнително да коментират? Не. Y a-t-il des Questions, des observations? Въпроси, коментари има ли? Не. Така, един въпрос. Върна ли се на удовлетворително ниво туризмът? Да, наистина. Знаем, че 2017 година се очаква завишение на туризма след спад с почти 40%, но в южната част на страната, докато ние бяхме там, пак имаше проблеми, така че има известна несигурност, а економиката наистина зависи от туризма до голяма степен не мисля, че тя би се справила с един повторен спад на туризма. Не би трябвало Тунис да се смята за страна, която не си струва да се посети. Тунис е една много дружелюбна страна, много гостоприемна. Ние не видяхме никакви проблеми никъде.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 За отчета участвах в последната делегация на комисията по бюджети в Тунис. Що се отнася до ислямизирането на обществения живот, тази тенденция ни направи впечатление още преди години. Тогава от това се оплакваха всички НПО, тъй като явлението бе нещо ново за Тунис. Какво е положението в момента? Увеличава ли се или намалява тази ислямизация? Преди да пристъпим към отговора. Да, искате думата ли? Jā, es labprāt vienkārši gribēju pateikt даже vārdus. Исках само да кажа няколко думи. Първо, искам да благодаря на госпожа Гвардия Забал за много доброто ръководство на делегацията ни. Бях изключително впечатлена като бивш министър на околната среда от начина по който се подхожда към отпадъците. В Тунис има много туристи. Централната част на Града е чиста, но колкото повече се отдалечава човек от нея, толкова по-видими са отпадъците. Има купища отпадъци. Предоставяме финансиране за скъпоструващи проекти, но продължава да има проблем с събирането на отпадъци. Трябва да сме наясно, че Една от възможностите ни да подпомогнем Тунис, да направим страната по-привлекателна за туристи, е да работим за справянето с проблема с отпадъците. Много туристи не искат да прекарат почивката си в Тунис, именно защото им пречат отпадъците. Те не могат да се насладят на красотата на страната. Като цяло можем обаче да дадем положителна оценка. Активизира се, например, предприемаческата дейност благодарение и на нашата помощ. Останах с впечатлението, че вършим добра работа в страната. Не се наблюдава, според мен, тенденция към свръхисламизация, казвам. Това е в отговор на въпроса на колегата. Добре, преди да приключим, да, дам думата на службите на комисията, представителка на генерална дирекция съседство и също представителката на службата за външна дейност. Имате ли някакви коментари? Искате ли да вземете думата? Eh, sì, Eh, vorrei solo fare un legame con la... Благодаря. Искам само да ви обърна внимание на един специален доклад на Европейската сметна палата за финансирането за Тунис. Комисията смята, че констатациите в този доклад са положителни. Те съвпадат с впечатлението на вашите колеги депутати от Комисията по бюджети. Исках само да ви обърна внимание на този специален доклад на Сметната палата. Euh, Благодаря. Казвам се Кристиана Фамея. Euh, Искам да коментирам темата с младеща в връзка с визитата на парламента. Тя също е приоритет в нашата политика и във всичките ни взаимоотношения с Тунис. Има и прието съобщение, е, меж... общо съобщение между комисията и Върховния представител от 29 септември. И там е, е, се очертава, че това е, подчертава, че това е тема, която е важна за многогодишната дейност за подкрепене на младеща и повече дейност с нея. Благодаря. И сега да заклю... приключим. Благодаря. Искам да отговоря на госпожа Гресле. Аз мога да направя сравнение между миналото и настоящето на Тунис, като темите, за които говорихте, не бяха обсъждани по време на дебата. Говорихме за проектите, тъй като беше в контекста на работата на бюджетната комисия но не стана дума за ислямизацията и аз не я усетих в обществения живот. Разбира се, това не значи, че няма радикални елементи, както се оказа, че има на юг. Иначе всичко ми изглеждаше нормално. Може би колегите по друг начин са възприели мисията, но според мен не може да се говори за исламизация. Поне не видях да има промяна в това отношение. Разбира се, ние се водихме от целите на мисията в своите разговори обсъждахме единствено въпроси във връзка с мисията. Не знам дали Хосе Мануел е на друго мнение. Ела. Obrigado, senhora eh, Presidente. E Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното до тук. Тунис, както вече казахме, е много важен партньор за Европейския съюз. Една от много важните ни задачи в момента е сега да подпомогнем този наш съюзник, този наш партньор. Трябва да подпомогнем младата демокрация там, да покажем, че една демокрация може да просъществува и в ислямския свят и че всъщност такава демокрация реално съществува. Нека се върна на ролята на жените в обществото и политиката. Над 40% от членовете на парламента са жени. Сред кандидатите за местните избори е задължително да има 50% жени. Има и задължителна 50% квота за жените в изпълнителната власт – Всичко това са важни сигнали, които показват, че има промени в нагласите. Същото въжи и за младежите. Има квоти за тях за избирателните списъци. Трябва страната да продължи по този път. Наистина там има проблеми, които трябва да бъдат решени. Страната трябва да продължи по пътя, по който вече е поела. Ние трябва да проявим солидарност спрямо нея. Трябва, както бе упоменато, да я подпомогнем. Надявам се, че Тунис ще може да послужи за пример. Пример за това, че в ислямския свят може да има демокрация, че Ислямът и демокрацията могат да си съжителстват. Европейският съюз се обявява именно за този модел. Обявяваме се за човешко достоинство и мирно съжителство и ценности. Априкор Тунизия. Да, да, точно това е духът, който цари в нашите взаимоотношения там с което преминаваме сега към доклада на госпожа Моника Вано, Вано за фонда за приспособяване към глобализацията, за това, което се случва в Кастия и Лемон. Заповядайте, Леон, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Както правилно казахте, Испания е подала заявление за финансиране от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ЕГФ. Става дума за 339 уволнени работници във въгледобива в региона Кастия и Леон. Засегнати са пет дружества. Обичайната процедура по регламента за ЕГФ предвижда минимален брой от 500 уволнени работници. Но Испания се аргументира, като цитира член 4, параграф 1 от регламента заявява, че по-голямата част от региона се състои от изолирани зони, които са рядко населени в голяма степен са зависими от един отрасъл. Освен това, персонализираните са финансирани услуги насочени към до 125 младежи, които не учат и не работят също могат да бъдат финансирани. Става дума за хора, които към момента на заявлението са под 30 години. Като цяло, като се добавят и тези хора, в мерките ще участват около 446 души. Как се обосновава Испания? Обосновава се, заявявайки, че въгледобива в Европа е изложен на все по-голям натиск поради ефтин внос. За периода 2005-2015 година количеството като добити въглища тук значително намаля, а в световен мащаб значително се увеличи, което доведе до намаляване на пазарния дял на Съюза в световен мащаб. В Испания вносът, както и въгледобивът се развиваха по същия начин, като в Европейския съюз, но там много повече намаля добива на територията на страната и много повече се увеличи вноса на въглища. Тоест, в региона Кастия и Леон имаше много по-голямо въздействие върху работната сила. Над 1 милион са а, разходите по този фонд. Финансовият вноска на Европейския съюз възлиза на 60% от общия размер на разходите. С тези средства следва да се финансират обучения, мерки за насърчаване на предприемачеството и мерки за подпомагане на учредяването на нови дружества. Има нещо много положително според мен, а именно към разходите се причисляват и разходи за хора, които трябва много интензивно да се грижат за свои близки. Тоест в мерките ще участват и жени, например. Само 3% жени са сред 339-мата уволнени работници. С какво се обяснява това? С структурата на работната сила в отрасъла на въгледобива. Но предстои да бъдат подпомогнати и 125-ма младежи, които не учат и не работят. Така ще се повиши в известна степен делът на жените. Отбелязвам това в текста си. От името на зелените, нека кажа, че призоваваме испанското правителство при структурирането на мерките за подпомагане да вземе предвид и Парижкото споразумение, т.е. да заложи на умения и квалификации, които да подготвят работниците за работа в отраслите на бъдещето. Става дума за по-екологосъобразни, по-устойчиви от екологична гледна точка работни места. По-добре е да се разкриват такива, отколкото да се изнася производството в държави с ниско трудово възнаграждение. Така и в бъдеще ще бъдат избегнати, ще бъде избегнато извеждането от експлоатация на цели производствени мощности. Моля да подкрепите доклада ми. Си, мадам Вана. ятил де t Имате ли коментари, въпроси? Не. Извиненията по този доклад са подадени. Има искане за вземане на думата. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Първо благодаря за доклада на госпожа Вана. Ние ще подкрепим отпускането на средства за този регион. Той е силно засегнат от кризата. Освен това, самия начин на производство е много специфичен, защото тук енергийният модел е различен и Европейския съюз трябва да се справи с предизвикателството за преставане на зависимостта от въглища за целите на електропроизводството. В този случай говорено с синдикатите от региона и се замисля предварително проучване за търсенето на работни места, за да се види кои сектори ще бъдат най-жизнени и към кои сектори съответно да се насочат уволнените работници. Второто искане на синдикатите е да се контролира управлението на тази помощ. В... Сред бенефициарите би трябвало да има и членове на гражданското общество. Благодаря, господин Стефанек. Благодаря, господин председател. В допълнение към информацията, дадена от докладчика, нека кажа, че положението в този регион наистина е тежко. През изминалите 16 години бяха затворени 10 добивни дружества, въпреки че региона не отговаря на условията от минимум 500 уволнени работници, се обявявам за мобилизирането на фонда, тъй като положението в региона наистина е критично. Става дума за трето поредно заявление, подадено от испанското правителство в рамките на тази година. Нека ви обърна внимание също на това, че предложените мерки ще бъдат допълнени и от финансиране по европейските структурни фондове. Не става дума само за едно заявление от този регион. Като се вземе предвид всичко това, предлагам да одобрим заявлението. Господин Бана, имате ли коментари? Не. Измененията по вашия доклад, госпожо Вана, трябва да бъдат предадени до днес в 18 часа. В комисия ще гласуваме на 29 юни и в пленарна зала би следвало да можем да гласуваме през юлската сесия. И сега давам думата на Янс Гейер за агенциите и за сътрудничеството в областта на е, енергетиката, сътрудничеството между енергийните регулатори. Äh, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Става дума за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и преразглеждане, преработване на основния регламент. Необходимо е регламентът да бъде преработен във връзка с пакета Чиста енергия за всички европейци, представен от комисията. Водеща комисия е Комисията по енергетика и промишленост. Въпросът е как единният енергиен пазар наистина да функционира добре, и как да го подготвим за предизвикателствата през обозримото бъдеще. Във връзка с тези два въпроса на агенцията се пада важна роля. Комисията, предлагайки преработването на основния регламент, показва, че осъзнава каква е ролята на агенцията. На нас се пада да се занимаем с възникващите във връзка с преработването въпроси за финансирането и управлението. Агенцията Acer следва да разполага в бъдеще с допълнителни правомощия, например да регулира като последна инстанция въпроси, свързани с регулирането в трансграничен мащаб. В бъдеще комисията ще има право да възлага на агенцията и допълнителни правомощия. Във връзка с пакета Чиста енергия за всички европейци е необходимо по-активно сътрудничество между операторите на мрежи. В бъдеще Ейсър до голяма степен ще отговаря за това сътрудничество. Във връзка с това ще влезе в ролята на нещо като арбитражен орган. Въпросът е дали Ейсър разполага с необходимите за това ресурси. Въпросът е също така може ли агенцията ефективно да постигне целите, които е предвидила комисията, че трябва да постигне? Разполага ли с необходимите човешки ресурси? Проекто докладът ми във връзка с всички тези въпроси съдържа няколко предложения. Мога да ви цитирам изменение 3, в него се съдържа основният и може би най-спорният въпрос. Не знам какво смятат колегите. Това изменение предвижда възможност в бъдеще Acer да начислява такси за изпълнението на определени свои функции. Такава възможност вече е закрепена в настоящия основен регламент, но в много ограничен мащаб. Не става дума за основни задачи на агенцията. Няма да се впускам в подробности сега. Важно е да сме наясно, че в бъдеще Acer ще работи най-вече в областта на регистрирането на и надзора върху оператори на мрежи. От една страна. От друга страна, агенцията ще упражнява и контрол върху договори за покупко-продажба, сключени на борси за електроенергия ще проверява наличието на манипулации във връзка с тези договори и евентуално използването на вътрешна информация за сключването им. По този въпрос водих разговори с генералния директор на Acer. Той ми каза, че към момента Acer получава поръчки за проверки на до 1,2 милиона поръчки за търговия. Трудно е, както виждате, агенцията да се справя с тази си задача. За това трябва да има повече гъвкавост, като начислява допълнителни такси и разполага с повече човешки ресурси. В момента ЕСАР има 35 штатни бройки на пълен работен ден за този ресор, което според мен не е достатъчно. Важно е ЕСМА, Европейският орган за ценни книжа и пазари, една от трите един от трите надзорни органа, създадени от Европейския съюз за регулиране на финансовия пазар, да изпълнява която изпълнява подобни функции по отношение на ценните книжа и пазарите, може да начислява допълнителни такси. Би трябвало да има такава възможност и Acer. Друга област, в която в бъдеще ще работи Acer е регистрирането на операторите на преносни мрежи, Transmission System Operator на английски или ТСО в съкръщение на английски. Към момента дружествата изпреварващо се регистрират като оператори на преносни мрежи в агенцията, въпреки че реално не извършват все още такава дейност. Това води до струпване на прекалено много необработени заявления. Мисля, че като се има предвид това, Acer трябва да може да начислява такси. В случая не става дума за данъци, а за такси, които съответстват на себестойността на а, разходите на агенцията. Мисля, че има основание да се даде право на агенцията да начислява такива такси, така ще бъде облегчен до някъде и бюджетът на комисията. Що се отнася до управлението, става дума за независимостта на надзора Комисията заличи една част от текста, в която нейните представители имат право в управителния съвет да дават инструкции. Според мен няма проблем с това, но ако заличим тази формулировка, то Същото изискване трябва да въжи и за останалите членове на съвета. Затова предлагам по-различна формулировка, а именно комисията излъчва свои представители Годиш... в годишните планове за работа на агенцията трябва да има възможност за пренареждане на приоритетите агенцията трябва да има възможност и за нещо, което съм предлагал и при преразглеждането на законодателни актове за други подобни органи, а именно да възлага писмените преводи и на външни изпълнители, не само на службите, учредени специално за агенцията. В случая става дума за служба за писмени преводи в Люксембург. Поради това, че се използва резервът за преразпределяне, тази служба не може своевременно да се справя с писмените преводи. Когато обаче трябва бързо да се преведат текстове когато това е необходимо от политическа гледна точка, то агенцията трябва да може да възлага писмените преводи и на външни изпълнители, например на частни такива. След 5 години ще трябва комисията да направи оценка на работата на ЕСЕР по новия законодателен акт, за да видим дали той работи така, както ни се иска. Това е и в съзвучие с бюджетирането, ориентирано към изпълнението. Благодаря. Благодаря за доклада и за е, вашето представяне на измененията. Е, става дума за проекто Становище. Заповядайте, имате думата, господин Авамар Сарвана. Благодаря за много конструктивната работа на докладчика. Съгласен съм с позицията на НП, аз съм докладчик в Сянка. Правилно е да искаме да има повече правомощия за, регула... на... за агенцията. После също принципа за бюджет основан на резултатите също е много удачен. Той регулира по-солидно дейността на агенцията. Мисля обаче, че трябва дори да доразвием тези идеи и да ги подсилим и да ги включим в основия текст, в член 32, примерно, и 33 за бюджета. Въпроса за таксите и финансирането. Интересна идея и се надявам, че ще можем да я подкрепим но, едно много голямо но, трябва да направим така, че прихода на агенцията няма да не представлява така компромис или заплаха за нейната безпристрастност и независимост. Безпристрастността и независимостта на агенцията. Това за мен е най-важно по доклада. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Не виждам желаещи. Затова давам отново думата на докладчика за заключение. Благодаря. Предложенията на Петри Сарвама са нещо, с което мога изцяло да се съглася. Ако е НП ще възприемат нашата позиция, коя изразим по-ясно, то нямам нищо против това. Ще внесем необходимите промени в текста. Надявам се, че ще си взаимодействаме конструктивно за това. Благодаря. Измененията по това проекто становище трябва да се представят най-късно до 30 юни 12 часа. Гласуването е предвидено за 30 август в бюджетна комисия. А в Итре, която също е уведомена на 28 ноември. Сега предстои да гласуваме. Нека първо да направим проверка на електронните устройства. Вярно скотай това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Първо, гласуваме проекта за коригиращ бюджет номер 2 към общия бюджет за 2017 година. Изменение едно за. Против. Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. С 15 на 8 се приема. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 и 4 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 5 за, против, въздържали се,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 ще дадем отново думата на Йенс Гайер, този път по раздел 3. Имаме два проекта за трансфер. Благодаря, господин председател. Моля, дайте ми малко време, за да си подредя бележките. Първо, за да няма объркване във връзка с номерацията. Трансфер номер 8 е свързан с онова, за което говори госпожа Вана, именно заявлението за мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията. Ще гласуваме по това, когато му дойде времето. Нека започна с трансфер номер 9 препоръчвам този трансфер. Комисията убедително се аргументира за проистичащите от това економии, но все повече нарастват разходите за пенсии за служителите на Европейския съюз. В средносрочен план ще трябва да се занимаем с този проблем компетентните служби на комисията на много високо ниво се занимават вече с въпроса. Когато работим по следващата многогодишна финансова рамка, ще трябва да го обсъдим малко по-подробно, отколкото до сега. Все повече служители на Европейския съюз заслужено се пенсионират. Освен това, в Европа се увеличава все повече продължителността на живота, т.е. хората по-дълго получават пенсия. Европейският бюджет трябва да може да финансира всичко това. Това е едно предизвикателство, което стои на дневен ред в немалко европейски общества, тъй като все повече застарява населението на Европа, увеличава се и броят на възрастните хора. Сред тези държави членки се нарежда и Германия. В средносрочен план трябва да видим как да реагираме на всичко това на ниво бюджет. Някои биха казали да заделим повече средства, по бюджета други предлагат пък да се учреди фонд, подобно на фонда за депутатите. Но като се има предвид опита с фонда за депутатите, не мисля, че това е най-добрият вариант. В Комисията по бюджетен контрол нерядко обсъждаме въпроса за дефицитите по фонда за пенсиите на депутатите и не знаем как да ги компенсираме. Препоръчвам ви трансфер номер 9 по трансфер номер 7. Днес сутринта, когато говорихме по точките, свързани с текстовете на госпожа Гвардия Забал, установихме известни проблеми. Комисията обединява средства по функция 4 външна политика обединява средства от няколко бюджетни реда, за да може да набави средствата необходими за механизма в полза на бежанците в Турция. Няма никакъв проблем с това, но в рамките на бюджетната процедура вече не веднъж сме отправили критика във връзка с това, че се съкръщават неимоверно средствата по функция 4, че прекалено много средства се отнемат от функция 4, за да се финансира този механизъм за Турция. А онова, което говори госпожа Гвардия, за което говори госпожа Гвардия бал днес сутринта, е важно за парламента. Ако има проблеми с механизма за Турция и се отклоняват средства от други бюджетни редове, мисля, че ще се стигне до диспропорция, ще има проблем. Мисля, че днес не бива да одобряваме трансфер 7, преди комисията да ни е представила повече информация. Но нека одобрим трансфер 9. Благодаря, господин докладчик. Сега нека дам думата на тези, които искат да вземат отношение. Първо колегата Рабал. Благодаря. По трансфер 7 ще кажа, че е вярно. Наистина имаме различни регламенти и доклади, които договаряме от една страна мандата за външно финансиране на ЕИБ, където Искаме да увеличим таваните. Там ни трябва 35 милиона в е, финансовата рамка, но ни се казва, че няма пари, а същевременно тук се прехвърлят 85 милиона, повече от двойно по-голяма сума. Това е тема, по която парламентът не участва, тъй като това се реши в съвета. Там се определи инструмента за улеснение за Турция. Но ние разговаряхме с колеги за прерогатива на парламента да се решават интересните приоритети в бюджетната област решихме, че е най-добре да отложим поне с една седмица гласуването и така да имаме малко повече тежест при преговорите. Благодаря. Господин Добре. Благодаря, господин председател. По предложението на господин Гайер съм напълно съгласен, що се отнася до трансфер номер 9. Тук опираме до необходимостта и в даден момент ще трябва да обсъдим тези пенсии. По трансфер 7 наистина съм съгласен с господин Гайер – но не бива отново да отваряме фронт към Турция, като разговаряме за миграционната политика. Аз съм за отпускането на тези средства, но преди да взема решение, искам да знам каква е степента на спешност, каква е нуждата, защото не ми се иска да поставяме на карта някои от е, ангажиментите на Турция. Е, виждаме, че има достатъчно проблеми с това, което се случва в Италия, да не отваряме втори фронт. Госпожа Гресле, въпрос за пенсиите за служителите. По трансфера Трансферът е необходим заради увеличение с 3,3%. Комисията би ли могла да обясни защо е необходимо това увеличение? Аз ще ви напомня, че имаме 87 милиона при политиката за сигурност и си задавам въпроса какъв е този проект бюджет. Имаме от една страна 300 милиона, от друга страна 87 милиона, около една трета. Това наистина ме обърква. Може би комисията трябва да ни обясни. Благодаря, господин председател. Нека се опитам да отговоря на някои от въпросите ви. Първо, по вашия въпрос и въпроса на господин Дупре. Този трансфер от 85 милиона за финансиране на улеснителния инструмент при бежанците в Турция беше нещо непредвидено, защото проекто бюджета бе представен от комисията на пролет миналата година. Този елемент всъщност беше включен като част от финансовия пакет 750 милиона за улеснителния инструмент за Турция за 2017 година. И този 80, тези 85 милиона са един от съставните елементи. Но пак казвам, това не е нещо ново. То беше предложено от комисията още миналата пролет. И доколкото разбирам, това е било одобрено като част от пакета. Тези фондове са наистина необходими по спешност. Ние казахме същото и в съвета. Знаете, че за съвета този бюджетен ред е особено важен. Трансфера трябва да се извърши спешно, защото той е част от сумите за финансиране на панелни училища за деца бежанци в Турция – всичко това трябва да се извърши до месец септември, за да може да започне учебната година. Средствата се използват и за болница за бежанците. От тях има спешна нужда. От друга страна, ако господин Гайер предлага отлагане, не мисля, че това ще е непременно кой знае каква беда, защото все още имаме този срок от 6 седмици. По въпроса на госпожа Гресле за пенсиите ще кажа, че увеличението с 3,3% следва увеличението на заплатите. Знаете, че се прави ежегодно актуализиране – и когато то се извърши за заплатите, се извършва и за пенсиите. Госпожо Гресле. Благодаря. В обосновката, с която разполагаме, пише, че е било неочаквано и повишението на коефициента за коригиране. Много е важно да знаем при какви условия се прави повишаването. Искам комисията да ни представи изчисленията си трябва да знаем как точно се изчислява повишението на заплатите, възосновата на какво. Важно е. Важен е въпросът за този коефициент, тъй като той бе променен по време на последното преразглеждане на правилника за длъжностните лица. Искам комисията да ни го предостави. Да, да, да, няма и е, съмнение. Всяка година има това индексиране на заплатите и пенсии, пенсиите. И е, това е добре за тези, които е, работят там, където е, инфлацията е почти нулева. Но в някои страни е, заплащането се увеличава доста чувствително. И е, въпросното правило ни създава проблеми всяка година. Е, повече от два месеца след е, излизане на данните, е, трябва да се направи това осъвременяване на заплатите и съвсем не е просто цялата система. За това е, аз и поисках и е, да бъде направено нещо президента, но нищо не бе направено. Е, благодаря, господин председател. Аз това, което ми казвате, го знам, но искам да видя ясно сметката. Как се изчисляват тези суми всяка година, включително и за 2016. Искам да сравня новата методика с предишната. Е, през 2014 се осъществи тази смяна, защото в момента според мен няма никаква прозрачност. Добре, добре, ще получите тази информация, възможно най-скоро. Сега преминаваме към вота по е, точка 7. Там няма е, проблеми да бъде отложено. Комисията готова ли е да последваме докладчика? Тогава по трансфер номер 9 гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Както се вижда, не. Още няколко гласа ни трябват. Ако нямате намерение да гласувате, приключваме. Одобрява се е трансфера с 17 на 1 гласа. Следващите секции, господин Таран, три трансфера, кои, които е, могат да не се гласуват, ако няма възражение. Господин Таран, имате думата. Благодаря, господин председател. Извинете ме. Извинявам се и на цялата парламентарна комисия, че говоря за така дребни суми, така да се каже. Това е информация от Комитета на регионите. 162 000, 110 000 и 32 хиляди са е, сумите, които е, заявява Комитета на регионите и економически и сериозни и социалния комитет, като имаме предвид, че техния бюджет е около 25 милиона, не са огромни тези суми. Но е, то, те показват и как работят институциите, тези две институции – затова, ако ми позволите да коментирам първия трансфер от бюджетен ред 264. За мен е, е твърде непропорционално голяма е сумата в сравнена с целия бюджет, като се има предвид за какво е пред, предназначена. 319 000 е била сумата предходната година и е, което означава, че комисията е намалила този бюджетен ред и той е бил прият. И когато има намаление на определен бюджетен ред, съответната институция ще трябва да си планира отново дейността и да се съобрази с решената сума. А Комитета на регионите е решил да продължи да си действа както е планирал и е решил да иска допълнителни суми 148 хиляди. Което означава, че няма никакво така мисъл и разумност при управление на бюджета. И то много диспропорционално е това искане. За това лично се така, колебая дали да ви препоръчам да гласуваме. 13 страници с обяснение има. Съм наясно каква роля играе Комитета на регионите в влизането в диалог с европейските граждани за обратна връзка по отношение на основни дейности на ЕС. Говоря също посещения в Италия, където е имало земетресения. Да, добре, нищо не може да се планира, когато има земетресения, но в края на краищата Какво точно им донася като помощ по посещението на председателите на, съвет, на Комитета на регионите там? Послета, за да се спасим от този тип анти европейски настроения, като Брексит и Фрексит и други. Нека да помислим. Специално за тази, този трансфер. Другите два са по-лесни. Втория е свързан с изменения, свързани с плащания за ясли, така че там няма проблеми. Но отново се цитират някакви мисии за диалог с граждани, за засилване на политически дейности и инициативи на регионално ниво. Разбирам какво се опитват да кажат, но нека да разберем е, какви са резултатите от подобни е, визити. И накрая. 32 е, хиляди и нещо евро се искат за допълнителни е, услуги за е, писмен превод. Бюджетния ред е за външна подкрепа, за за поддържане на информационни системи, конкретно за Комитета на регионите и финансиране е, закупуването на е, системи за управляване на превода. Сега много трудни преговори проведохме за това, че трябва да се обединяват ресурсите, трябва да се обединяват и преводаческите служби. Така, какъв е проблема там да се възползва, примерно, Комитета на регионите от е, парламентарните системи? Комитета а, на регионите иска тези пари, но той работи заедно с економически и социален комитет и а, обясненията тук пак показва, че е, там нещо, проблема с разумното разходване на средства си стои. Поисках допълнителна информация за е, трансферите. И Говорихме с докладчика и докладчиците в сянка, може би те ще са в състояние малко повече да разнищат нещата. Благодаря. Председателят, благодаря. Значи какво искате да отложим решението, докато получиме допълнителна информация, така ли? C'est bien cela. Mais avant, je... Така. Добре, Моника Майер има думата. Господин председател, Водих разговори с Комитета на регионите за сградния фонд, за неща, пред които ще сме изправени в бъдеще. ако станат някакви промени в Комитета на регионите в това отношение, то доста бързо ще трябва да се занимаем с тях и тук. Някой от вас каза, че няма значение дали председателя на Комитета на регионите ще отпътува до някъде или не. Същото въжи и за нас, когато правим някакви пътувания. Ако отпътуваме за някъде, то от това няма да проистекат някакви непосредствени промени. Но регионите се подпомагат по между си, когато има бедствия, например. Затова посещение от страна на Комитета на регионите ще доведе до съществени промени. Например, представител председател на Комитета на регионите от моята страна отпътува за Италия, за да помогне на място. Използват се инструментите, които са на лице в отделните региони в случая. Можем да сме за или против комитета на регионите, но аргументите, които цитираме за тях, всъщност въжат и за нас. Нека бъдем съвсем честни. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Е, господин Севанов. Съвсем накратко, ако мога е, да коментирам. Не става дума конкретно за комитета на регионите. Въпросът е принципен за това как да се управляват е, средствата. Вярно, че става дума за древни средства – но, от друга страна, може би сега е момента да започнем вече да подаваме и правилните сигнали. Смятам, че много повече трябва да правим в тази посока по принцип. Когато е, има съмнения за това как са организирани нещата, нека да е, подадем сигнал, че ще искаме всички възможни обяснения. Нека и да си извлечем полка, да е ясно и за съответните искащи средствата, че подобни неща не могат да се случват и по-нататък. Така че докладчикът сам по себе си е прав. Двама представители са тук на Комитета на регионите. Господин Петърсен и господин Камберс Искат ли те да е, дадат и своята гледна точка по така коментираните въпроси. Да, благодаря, господин председател. Тези три трансфера са за средства, които са употребени в подкрепа на европейския проект. Нашия ангажимент а, и ако трябва да вземем предвид и име, думите на господин Туск, в, тези, в наше време е много трудно да проявява човек е, прозорливост е, за бъдещето, защото нещата се променят много бързо. Ние, е, разбира се, винаги се вслушваме в желанията на съвета и на парламента. Но не можем две години предварително да а, преценим какво точно, примерно, ще се очаква от нас да свършим след две години. Бюджетен ред 264. Там планирането беше на базата на предвидени дейности за политическите групи. това също означава и взаимодействията с президента Туск. Също ние застъпваме необходимостта да се поддържат връзки с местните власти и местните ръководства. Това бе подчертано и от Доналд Туск и от председателя на парламента Таяни коментираше се също, че трябва да се засилва диалога с гражданите, а не да се отслабват връзките в това отношение. Това е за първия трансфер. По втория. Ако мога да кажа следното. Службите твърдят, че им трябват повече средства по ред 162, ако искат да свършат няколко дейности, примерно предвидените заседания на работни групи и на комисиите на Комитета на регионите. Има вече поети политически ангажименти и те не винаги с свързани с така традиционно планирани заседания. А, по отношение пък на Европа, председателя Доналд Тук Тъск се обърна към нас да влеземе в диалог с европейските граждани, именно в така рамката на обмисляне на бъдещето на Европа. Но в такива случаи е необходимо да има и подкрепа за чисто логичес... Е, логистичната дейност. Е, също нееднократно бе подчертаван е, вън, възможността на диалога с гражданите. Примерно, директората за преса и, ком... преса и комуникации – е засилил дейността си за външни комуникации по много е, съществен, е, в много съществен мащаб. И е, това бе отчетено като много съществен напредък за, в освобождаването от отговорност за 2017. В Европейския съюз политическата програма в момента е много интензивна. Европейските институции работят вече и за европейските избори за 2019 и за новата многогодишна финансова рамка. Затова е, е, Комитета на регионите е, бе, от него се очакваше да работи по същия политически процес, за да доведе Европа по-близо до гражданите и да работи за установяването на а, европейските ценности. Това е, необход... Това е съ... се съвпътства с повишени е, нужди за средства и персонал. Не можем всичко да планираме предварително. И също така по третия трансфер, имайте предвид, че е, преводаческите услуги за писмен превод се споделят от Комитета на регионите и е, Европейския социален и економически комитет. И е, всъщност тяхният дял от средствата вече е одобрен. И сега изведнъж две седмици по-късно се оказва, че нашия няма да бъде одобрен. Господин докладчик, като се има предвид дадените отговори, продължавате ли да настоявате за отлагане? Благодаря. По отношение на третия трансфер, така е, ние приехме искането на економическия и социален комитет, т.е. това беше втората част от това финансиране, така че нямам нищо против. Но да се върна пак на подобни такива изявления, смислена политическа комуникация и след това бюджет от 50 000 евро. И после, кой точно казва дали е била а, смислена тази комуникация? Единствения, който го казва, са вътрешните им аудитори. какво правят а, в края на кращата тези хора, които се занимават с а, комуникации и изпращат а, съобщения на Твитър? Нада ли това е най-смислен начин за комуникиране с гражданите? Не е ли по-лесно да, по-добре да се поканят тук гражданите? За това искам малко повече информация. Не е само да ми се четат политическите формулировки. Искам повече време. Добре, комисията, представителите на комисията съгласни ли сте да се отложи? това решение. Нека сега да гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Добре. Отлагаме решението. Госпожа Холмайер. Alors, il faut peut-être ceci. Може би Ние гласувахме да отложим за тези три трансфера. за 2017 година. Мисля, че гласуването трябва да се отложи и за трите трансфера, съответно 1, 2 и 3 2017. Преминаваме към политика в областта на сградния фонд.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 пред какво ще се изправим в бъдеще. Става дума за наша сграда в Колумбия. Европейската служба за външни дейности иска да закупи петия етаж на една сграда, в която се помещава вече там към момента. Ще трябва да проверим това заявление, тъй като Колумбия не е най-сигурната държава. Нямахме предварителна информация, не бе отправено предварително предупреждение, затова ще се запозная по-отблизо с нещата. Мога и френски да говоря, ако е необходимо. Alles Всичко наред ли е или да повторя? По въпроса за това заявление за Колумбия ще ви докладвам следващия път. Господин председател, имам една молба. Нека включим сградата ПХС Полан Рис пак в дневния си ред. Вече от около две години и половина, три години работя по въпроса. Наистина много съжалявам, че постоянно се отлага, забавя се работата без да се докладва на бюджета на Комисията по бюджети, каква е средносрочната и дългосрочната стратегия за сградите на парламента в Брюксел. Трябва да се занимаем с въпроса за тази сграда, тъй като предстои в сравнително краткосрочен план част от тази сграда да бъде санирана или дори разрушена. Бюрото на генералния секретар трябва да ни даде информация за актуалното състояние. Не бива да зависим от медиите като източник на информация, тъй като там може да се цитират и неверни факти. Нека обсъдим този въпрос при закрити врата, тъй като в експертните становища се съдържат и констатации свързани с сигурността на сградите, които не би трябвало трябвало да обсъждаме публично. Нека не разчитаме, казвам още веднъж, на медиите като на източник на информация. Трябва да се предостави информация на комисията по бюджети и тя да бъде обсъдена тук на наше заседание. Не знам защо през последните три години не ни се даваше такава информация. Нека посветим специално заседание при закрити врата на тази тема. Да, и трябва да знаем колко точно всъщност ще струва реновацията на този музей, който парламентът е, взе за символичната сума от едно евро, но е необходимо да знаем. Помолих е, за това винаги да получаваме информация за това, когато нещо се закупува, например, за едно евро, но там нататък ще проистекат много високи разходи по обекта. Ние не получихме до момента адекватна информация. Бюрото трябваше да го направи. Donc, euh, de Добре. Следователно, тук няма да вземем решение. Техническа пауза от две минути, тъй като следващата точка е при закрити врата. Ще напомня на всички, които не бива да остават, че трябва да напуснат